независимо от политическите ви убеждения. Разчитам на вашата подкрепа. Благодаря ви, госпожо Свенсън, за това, че участвахте в тези избори и за дискусиите, които проведахме заедно. На моите колеги Марио Мауро и Граем Уотсън, които се кандидатираха и се отказаха в името на единството на нашия парламент. Искам да кажа, че това беше забележителен жест. Марио, Знам какво значение отдаваш на правата на човека. В моята родина беше роден профсъюз за солидарност, движение за права на човека. Това стана възможно благодарение на уроците на Йоан Павел II. За мен правата на човека също ще бъдат приоритет. Граем, ти говори за необходимостта от промени в Европейския парламент, за необходимостта от реформа, за необходимостта в европейския проект да бъдат привлечени нашите граждани, които стават все по-безразлични. Ще се постарая заедно да направим всичко това да се промени. Уважаеми колеги, представители на Европейския съвет и на Европейската комисия, дами и господа, госпожи и господа комисари, дами и господа, почитаеми депутати. Днес е 14 юли, националният празник на Франция, 222 години от революцията. Нека да поздравим нашите колеги. Посланието на революцията състои от три думи – свобода, братство, равенство. Тези три думи са също толкова актуални в Европейския парламент. Днешният ден е голям ден, особено в символичен смисъл. Представители на, представител на страна от Централна и Източна Европа, благодарение на вашата воля, стана председател на Европейския парламент – Искам да кажа нещо лично. Преди години аз имах надеждата да бъда депутат в полския парламент в свободна Полша. Днес съм председател на Европейския парламент. Нещо, за което не съм си и мечтал. Това показва колко способна е Европа на промени. гледам на моя избор като на послание към нашите страни Естония, Латвия, Литва, Чешката република, Унгария, Словения, Унгария, Румъния и България. Гледам на този избор и като на жест към милионите граждани в нашите страни, които не отстъпиха пред една враждебна система. Гледам на себе си като на представител на всички тези страни. Преди 20 години, през лятото на 1989 година Солидарност печели битката за свободна и демократична Полша. Това доведе до пролета на нациите и падането на Берлинската стена. Някога от другата страна на желязната завеса ние се борихме за свобода и демокрация. Вие от другата страна ни помогнахте политически и с малки, но значими жестове, с подкрепа под формата на колети, в продължение на пет години ние вече изграждаме Обединена Европа. Вече няма ние и вие. Днес говорим за наша, нашата обща Европа. Говорих за отговорността. Всички ние, депутатите от Европейския парламент, упражняват известна власт, но властта означава и отговорност пред гражданите и аз усещам тази отговорност. Гражданите ни гласуваха своето доверие. По големите въпроси ние трябва да бъдем пазители на демокрацията по ежедневните въпроси. Гражданите на Европа очакват да ги изведем от кризата и ние трябва да тръгнем в тази посока. Хората искат работа, заетостта е основна задача за нас. Гласоподавателите ни искат да знаят, че когато завъртят копчето, гъста в печката и радиаторите ще тръгне. Гражданите се притесняват от последиците от глобалното затопляне. Ние, както в Европа и Азия, трябва да се борим срещу промените в климата. Хората знаят, че мира и стабилността се осигуряват не само от нас. Ето защо Средиземноморския район е много важен стратегическото партньорство с Съединените щати, Латинска Америка и новите глобални сили. За да успеем във всичко това, ние имаме нужда от Лисабонския договор, защото ни трябва съюз, който е добре организиран и даващ резултати, както и парламент, който постига резултати. Преди 30 години нашият парламент беше избран за първи път възоснова основа на всеобщо избирателно право. Първият председател беше една французойка, Симон Вейл. Очевидно е, че ние трябва да създаваме условия, така, щото жените да могат да реализират своите стремежи и амбиции, както в личния, така и професионалния живот, без да се отказват от майчинството. Симон Вейл каза, че държавите членки са изправени преди пред три предизвикателства – мир, стабилност и благоденствие. Ясно е, че ние можем да постигнем тези цели само в европейския мащаб. 30 години по-късно тези предизвикателства си остават непроменени и ние трябва да ги приемем. Колеги, за двете и половина години, колкото продължава моя мандат, аз ще следвам една програма, която ще ви представя на сесията в Страсбург и сега ще дам думата на своя предшественик Ханс Герт Пьотеринг. Ханс Герт. Този момент е особено значим. Ние се познаваме от 10 години. Сега предаваш председателството на Европейския парламент на мен. От името на всички колеги искам да ти благодаря за уважението, което спечели за нашия парламент. Искам да ти благодаря за характерния политически стил. na pamiątkę, na pamiątkę. Като спомен искам да ти дам една статуетка на света Барбара, патрон на децата. Това е подарък от моя регион, Силезия. Тя е направена от въглища. Поздравления и ти пожелавам всичко най-добро. Okay. Okay. Mr. Barroso. No, no. Okay, right. Uh. wait, okay. Okay. Bardzo proszę, pan przewodniczący Józef Dol. Dami i gospoda, gospodin Dol, imate dumata. Gospodin председател, не е предвидено, но смятам, че за целия парламент е много положително, че за първи път в нашия парламент няма разделение между изтока и запада. Имаме един парламент, единен парламент, символизиран от президента, който е на трибуната. Ето това е единството на Европа. Ето това е така, както ти каза преди малко, скъпи Яжи Бузек. Това е нашата отговорност. И ако можем през следващите две години и половина да забравим за изтока и запада и да говорим само за една Европа, това е което аз ти пожелавам за следващите две години и половина. Това ще бъде и в интерес на цяла Европа. Благодаря. Благодаря, господин Долу. Господин Шул, заповядайте. Благодаря, господин председател. Поздравявам ви от името на нашата парламентарна група с избора. Ние подкрепихме този избор и аз искам да призная, че трябва много внимателно да използваме понятието исторически момент, но си позволявам да кажа, че вярвам, че вашият избор за председател на Европейския парламент е исторически момент. Защото Двадесет години след падането на Берлинската стена, 6 години след присъединяването на вашата страна и други страни от Средна и Източна Европа към Европейския съюз. Това е процес, който вие самият започнахте като министър-председател на вашата страна, защото преговорите за присъединяване започнаха по времето на вашето управление. 20 години след преодоляването на разделението на света в два блока, след преодоляването на сталинистката диктатура, държавите, които 40 години страдаха под тази диктатура, и то по-дълго, отколкото западните страни под фашистската диктатура, 20 години след това се разбира от само себе си, полски депутати, унгарски депутати, балтийски депутати, чехи, словаци да стоят заедно в този парламент, заедно с французи, португалци, германци, австрийци или италианци и в един а, избор, който беше проведен на принципа на а, равни, а, тайни и а, демократични избори, успяхме да изберем поляк. Това е исторически момент, който показва, че Европа, този голям континент, в който ние 27 държави сме част от Европейския съюз, наистина представлява нещо. А именно, че може да се сбъдне мечтата за демокрация и свобода и то не само когато мечтаем, а когато активно работим за сбъдване на тази мечта. И за това апел от всички нас е ценностите, на които се основава Европейският съюз, това са всички ценности, които изтласкаха диктатурите, които преодоляха диктатурите. Тези ценности да съпътстват вашето председателство. Това е желанието на нашата парламентарна група. Още веднъж честито, господин Бузък. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, i proszę o Благодаря ви, господин Шулц. Сега давам думата на господин Верховстат. Благодаря ви, господин председател. Най-напред поздравление от името на групата на либералите и демократите във връзка с избирането ви на този пост. Искам да ви уверя в пълната подкрепа на нашата група за следващите години. От наша гледна точка, вашата задача ще състои в насърчаване на интеграцията на Европейския съюз. Вие ще бъдете председател в изключително трудно, труден период. Престои ни да ратифицираме Лисабонския договор. Трябва ни единна стратегия срещу економическата и финансова криза. Задачата е много сложна и в нея ще имате пълната подкрепа на нашата група. Искам да ви кажа, че имате зад гърба си много силно проевропейско мнозинство, на което можете да разчитате. Единствената молба, която ние имаме, е да използвате това голямо проевропейско мнозинство и да кажете онова, което трябва да се каже в Европейския съвет, който познавате, както познавам и аз. Надявам се, че вашия глас в полза на повече Европа ще бъде чут там. Благодаря ви. Следващият, който ще вземе думата е госпожа Хармс. Благодаря, господин председател. Аз също искам от името на нашата парламентарна група да се присъединя към поздравленията на преждеговорившите. Ние с радост поделяме този момент и аз мисля, че вие, господин председател, не казахте цялата истина, когато споменахте, че е чест да заемете тази позиция, на която бяхте избран днес. Аз мисля, че това е чест и от гледна точка на групата на зелените, за това, че ние гласувахме за вас като председател. Аз мисля, че е, с целия политически живот, който имате, сте заслужил този пост и ние възлагаме на вас големи надежди. Аз е, не съм сигурна дали ще успеете за две години и половина да преодолеете е, бариерите между изтока и запада в Европейския съюз, но вярвам, че заедно с вас ще успеем да преодолеем а, а, различията между изтока и запада и да укрепим мостовете между изтока и запада. Аз а, желая колегите от Западна Европа да осъзнаят, че Полша се намира в средата на континента, че Полша е а, страна, намираща се в центъра на континента и че а, дейността в посока на изток трябва да бъде много по-интензивна, отколкото до сега и вие изпълнявате всички условия. За това много се зарадвах, когато чух от вас, че трябва да се търси близост до гражданите и а, ние като група на зелените винаги сме подкрепили тази идея. А, подкрепа на Европа отвътре, но и а, разрастване на Европа навън. И за това ми позволете, след като се запознах много добре с вас а, по времето на Оранжевата революция по улиците и площадите на Киев и а, м, видях, че вие сте смел политик, позволете ми а, при а, цялостната източна ориентация да не забравяте Украина, трябва отново да настъпят по-добри времена и това, което аз лично бих си пожелала, когато се състои Европейското първенство по футбол, то ще се състои в Польша и в Украина. Позволете ни заедно да гледаме някои от мачовете. Пожелавам ви много успех в бъдещата ви работа. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Благодаря ви. Госпожо Хармс, следващият, който има думата е господин Киркоп. Господин председател, от името на европейската, от групата на европейските консерватори и реформатори ви поздравявам във връзка с избирането ви на този пост и искам да приветствам факта, че във вашите думи вие споменахте историята, други също споменахте историята, но вие определено сте човек, който несъмнено ще цени свободата, на която този парламент държи. Това е свободата да се изразиш, но и свободата да се стремиш към промяна и реформа. Парламента трябва да се променя. Фактът, че вие се гордеете с историята от 80-та година, когато започна процес на постепенно интегриране на Полша в Европа. Вие очевидно сте човек, който можете да приветствате промените. Приветстваме вашият избор и се надяваме, че вие сте човек, който е подходящ за този пост. Благодаря, господин Киркоп. Господин Биски има думата сега. Господин председател, радвам се, че Наш съсед от Полша стана председател на Европейския парламент. Аз идвам от източна Германия, близо до Слубице и Слубице и Франкфурт на Обър са вече част от Обединена Европа. Искам да ви благодаря, че а, е, насочихте вашето внимание към а, е, сплотяването между източна и западна Европа. Това ще бъде един дълъг път на развитие, както ни е известно, но искам също да насоча вниманието към големия принос на полската култура в а, е, една Европа на сътрудничеството и на културното многообразие. Надявам се, че в бъдеще ще мога да говоря по-подробно. Аз започнах вече да работя в тази насока. Двама от моите синове владеят полски язик и също така имах честа да поздравя режисьора Анджей Вайда от името на Андреас Трезен. Анджей Вайда е част от европейската култура и се надявам, че Западна и Източна Европа ще успеят да оценят и няма да забравят особения принос на Източна Европа в културата и мисля, че вие ще ни подкрепите в това. Благодаря, господин Биски. Сега давам думата господин Фараш. Господин председател, искам да ви поздравя с вашия избор, макар че си мисля, че тази сутрин като че ли този парламент, а това беше един чудесен парламент, избира депутат, който по някакъв начин не отговаря на цялата ни структура, защото вчера имаше войници, които бяха тук и носеха знамето на Европа нещо като дигане на знамето от страна на Европейския съюз. Имаше химни и така нататък. Започнахме и днес с този химн. Това е същото знаме и същия химн, който казахте, че сме се отказали, след като французите и холандците казаха не и добре, че го направиха за тази ужасяваща конституция, която се опитвате да прокарате. Вие въобще дори не се преструвате, продължавате с всички тези държавни символи и в същото време се опитвате да лъжете ирландците, като им давате една поредица от гаранции, които всъщност въобще не си струва да бъдат написани написани на хартия и даже хартията струва повече от тях. Така че тази Европа не е това, което искаме и нашата група за свобода и демокрация. Ще се опита да направи всичко възможно, за да опази бъдещето на европейската демокрация, което в момента е на раменете на Ирландия. Вие сте се борили срещу Съветския съюз, вие сте се борили за демокрация, борили сте се за национално самоопределение. Ако вие продължавате да игнорирате демократичния глас на държави като Франция, като Холандия и Ирландия, то тогава вие ще превърнете Европейския съюз отново в онзи съюз, срещу който вие сте се борили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 и точно в това се крие европейския дебат. Мисля, че с това се изчерпаха ораторите, но виждам, че председателя на Европейската комисия би желал да вземе думата. Господин Баросо, имате думата. Euh, господин председател, господин Бузек, Държа да ви поздравя искрено от свое име и от името на Европейската комисия по повод избирането ви на поста председател на Европейския парламент. Вие сте се борили с храброст за правата на човека и свободата във вашата страна. Вашият политически път ви доведе до поста на министър-председател, преди да бъдете избран за депутат в Европейския парламент. Вие сте първият председател на Европейския парламент от Централна и Източна Европа. Вашият опит е изключителен. Очевидно е, че този опит ще ви служи и на новия пост. 20 години след падането на Берлинската стена, 5 години след разширяването 2004 година, вашият избор е победа на Обединена Европа но ние сме, много от нас оценяват вашите лични качества, вашият опит. Мнозина от нас са убедени, че вашите качества и вашият опит ще ви помогнат да се да положите усилия в заблагото на европейския народ. Вие, вашият предшественик е Ханс Герт Пьотеринг. Аз го поздравявам той изпълни своят, своите задачи с достоинство. Сега предстоят трудностите. В сложния политически свят, в който живеем, ние трябва да работим в дух на конструктивност и солидарност, за да върви Европа напред. Правомощията на Европейския парламент ще се засилят след влизането в сила на Лисабонския договор и Европейската комисия очаква този, парлам, този договор да влезе в сила. Всъщност този договор, който е ратифициран от 26 държави членки, заслужава уважението на Европейския парламент. За взаимоотношенията между Европейския парламент и Европейската комисия са онзи фактор, който способства за развитието на Европейския парламент. Не ми остава нищо друго, господин председател, освен да пожелаем на вас и на парламента успешна работа в интерес на европейския проект, насочен към утвърждаване на европейските ценности. Благодаря наистина, господин председателю, за тези думи. Сега давам думата на господин Голниш, който представлява депутатите в Европейския парламент, необединени в група или необвързаните. Благодаря, господин парламент. Бях се примирил с това, че ще бъда забравен като представител на независимите. В, що се отнася до начинът, по който бяхте избран, Триумфалният ви избор е резултат от споразумението между двете основни групи в този парламент, които се противопоставят малко изкуствено от време на време и след това се обединяват, за да управляват парламента в продължение на 5 години. Много искам, господин председател, да не бъдете роб на тези две големи групи, да успеете да защитавате правата на малцинствата и особено на онези дисиденти като нас. Не, не можем да не се притесняваме от ефекта на глобализацията върху нашата идентичност. Не можем да не се притесняваме от новите е, от новите тенденции в е, днешния свят и ефекта им върху е, свободите. Ние сме дисидентите. Вие сте бил дисидент и се надявам, че ще защавате правата на дисидентите, а също така, че ще спазвате правилника за работа, тъй като той трябва да бъде в интерес и в защита на онези, които са истинските защитници на независимостта и свободата. Благодаря ви за вашето изказване от името на независимите в Европейския парламент. С това изчерпахме ораторите и точката избор на председател на Европейския парламент. Продължаваме към следващата точка избор на заместник-председатели. По този въпрос предлагам краен срок за номинации 13 часа. Би трябвало